което означава, че не сме имали възможност да позволим на Инге Гресле достатъчно време да говори за финансовия регламент. И състоянието на преговорите със съвета. Само за да разберем докъде сме стигнали в реформата на финансовия регламент, ще кажа следното. Първото четене е вече факт. Това означава, че за да се постигне споразумение с съвета, всичко трябва да бъде уредено много бързо. Така ще финализираме а, през а, юли месец а, всичко свързано с първото четене и през септември ще можем да минем към второ четене. А, това а, е моята представа. С нощи нямахме време да обсъждаме. Всъщност тези събития се проведоха доста отдавна. А, и сега темата отново изплува на дневен ред, поради което ще помоля Инге да ни каже къде са нашите предели и всъщност какво е състоянието на нещата. Благодаря много. Може би не си давате сметка. 12.30 днес е, е много специален момент, тъй като въпросът ще се разглежда от Корепер. Надяваме се те да се съгласят с това, което им предлагаме Готови сме да бъдем много гъвкави, но мисля, че би било голяма грешка да не се получим от неуспехите на настоящата многогодишна финансова рамка и да смятаме, че 2006 година все още продължава. През 2006 ние предприехме мерки, които смятахме, че са необходими, но сега условията са различни. Пречката тук е една факултативна разпоредба. Националните декларации, които могат да бъдат представени от държавите членки. Четири държави членки до сега са представили такива декларации. Съветът възприема това като проблем. Там има разделение, защото тези, които имат добри показатели, дават декларация, тези, които нямат добри показатели, се възползват от факултативността и не дават декларации трябва да видим как тези декларации ще ги преодолеем. Въпросът е свързан с одитите, графика, всичко трябва да бъде съгласувано от държавите членки. А също така в съвета вероятно няма да бъде възприят единният одитен принцип. Интегрираната рамка за контрол би означавала много по-висока степен на ефективност. Не става дума да изправяме държавите членки до стената и да ги заплашваме. Не, въпросът е как заедно да постигнем по-добри резултати. Има документ, който сме изготвили. Опитвах се вчера да ви кажа нещо за него, да ви го представя. Има изменения, които са отложени в преговорите за многогодишната финансова рамка. Това е точка първа. Преносите е, за механизмите за гъвкавост и преносите от неизразходвани ресурси в парламента. Е, включването в бюджета на Европейския фонд за развитие. Е, трябва да се реши също въпросът какво ще стане с глобите, с парите от тютюна. Тоест, парите, които постъпват от споразумение с тютюнопроизводителите, тютюневите компании. През последните 20 години има 90% дял при използването на тези пари. Има разделение на дялове. Тук трябва да постигнем споразумение вероятно ще е, се съгласите или няма да съгласите. От тук ще тръгне преговорният екип. Е, споделям тези изменения, защото толкова много се случва в момента, че е, хората пропускат важните неща и ги забравят. Това е молбата ми и към секретарията. Моля да помните, че тези изменения трябва да бъдат внесени повторно в контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка. И мисля, че е добре е, опасенията на колегите да бъдат взети предвид е, и да бъдат помнени. Затова е, ще добре този път съветът да се съобрази с споразумението. След това още един проблем. На страница четвърта от малкия ми документ, член 56, алинея 5. Заличили сме а, на едно място думата annual в буква А, но в буква Б сме добавили годишно а, резюме. А, там сме добавили думата annual. А, Това е, е буквално копирано от междуинституционното споразумение преди 2006 година. Това парламентът не може да го приеме. Датата за изпълнение е много важна. Ако срокът е 5 февруари и се позволи да се допусне отстъпление, тогава това отстъпление ще мине по цялата верига. Генерални директори, сметна палата, четения, всичко ще мине назад. Не смятаме, че две седмици е, много ще променят нещата, обаче въпреки това промени ще има. Работната група казва, че а, е, не можем много да а, е, постигнем. А, това не е а, някаква глуповата идея, хрумване нечие, а, нещо важно. А, до 5 февруари трябва да се решава всичко. Държавите членки искат някои решения да се вземат до 1 е, март. Това означава отлагане на всички процеси във времето. Поне е според нас, ако не се спази този срок в 15 февруари, 15, я не 5 февруари, трябва да има изтъкнати основателни доводи. В края на краищата понякога може да има и нюанси. Освен това, държавите членки могат да дават национални декларации. Тук също има спорове. Сега, дали ще са регионални декларации или национални, това няма голямо значение. Би трябвало те обаче да се дават, независимо от кое ниво изхождат в държавата членка. Там бихме могли да проявим малка гъвкавост. Но във всеки случай въпросът трябва да бъде уреден. Член 77, 4б. Това е много важен въпрос. Изчисляването на финансовите корекции – Много бих се радвала държавите членки да получават средства, но европейската политика трябва да се осъществява. Това е отрешаващо значение. И за тази цел ни е необходимо да разполагаме с някакво средство, и инструмент да принуждаваме държавите членки да спазват европейските изисквания. за това ни е необходим механизъм за финансови корекции. И не, ако се допусне този механизъм да бъде разводнен, да бъде отслабен, просто парите ще потънат в името на политиката. Най-лошо би било да изгубим ежегодния характер на а, резюмето на отчетите в член 56 и се премине вместо това към 7 годишен период. А, Това е лошо, но освен това би станало положението още по-лошо, ако изгубим инструмента на финансовите корекции, защото тогава не можем да принуждаваме хората да спазват изискванията. Финансовите корекции не са дървено конче, с което се играе бюджетната комисия. За това би трябвало да настояваме. Е, някои колеги смятат, че това може да се пренебрегне, но така си правят лоша услуга. Не можем да постигнем политическите си цели, ако позволим да се заобикалят бюджетните ограничения. В наш интерес е да финансовият регламент да се прилага единно правилата да се спазват на единен принцип от всички. Сега, до сега сме имали 20 тристранни срещи, 3 е, технически, 3 политически, 14 с общ характер, 308 изменения. Много по-добро състояние сега бюджетът, отколкото беше първоначално. Но във всеки случай е редно да има бюджет. Трябва да има правила за финансовите инструменти. Това за пръв път се случва. За доверителните фондове трябва да имаме правила. Това също за пръв път се предвижда за наградите трябва да има правила, за сградите трябва да има правила. Там има множество процедури на съвместно приемане на решения. Искам специално да благодаря на Моника за нейните изменения. Тук има процедури, които гарантират, че няма да могат да се прилагат тактики на шикалкаване. Също така имаме е, доста по-сериозно е, гарантирана общоевропейската полза е, от действията, свързани с бюджетните процеси. Би трябвало европейските пари е, да се изразходват много по-ефективно, отколкото до сега. Ограничили сме бюрокрацията, рационализирани са сроковете, в някои случаи за известяванията и даването на информация са предвидени по-къси срокове бихме искали всичко да стане дори още по-прозрачно, отколкото е сега. Свидетели сме на едно посегателство на а, а, идеята, върху идеята, че а, публични органи трябва да бъдат преди всичко получатели на помощи от а, структурните фондове. А, това е идея, която в момента се успорва пред съда на Европейския съюз. А, дефинират се за пръв път а, а, паушалните а, лични а, разходи. Има а, много други неща, които също се изясняват и за пръв път получават дефиниция. Така че според мен текстът като цяло е а, добър. Трябва да призовем а, съвета да а, приеме а, нашите идеи. Ако не, ще трябва просто да идем на второ четене. Но според мен е а, просто добър текст и би трябвало да се работи за неговото приемане. Председателят, благодаря. Е, въпросът, който успяхме накратко само да скицираме вчера и то в присъствието на малци на колеги – и председателя и господин Тойлер го споменаха, а именно при отделните фондове има опити и там да се създаде и да се прилага някакъв финансов регламент призовавам а, всеки колега да запознае с този въпрос групата си. Нуждаем се от общ финансов регламент и това трябва да стигне до всички. Длъжни сме да повтаряме непрекъснато, че това ще бъде нашият подход. И съветът има интерес от това да има един единен финансов регламент а не, както е било в миналото, в зависимост от контекста, да имате най-различни, разнообразни и специфични правила. Това няма да доведе до никъде. Със сигурност няма да доведе до упростяване. Надявам се, че съветът ще направи сам на себе си услуга – ако а, направи последен опит да приеме а, нашите идеи за тези а, последни елементи. Това означава да имаме финансов регламент преди а, вакансията. Йенс Гайер е пръв в списъка на изказванията сега. От гледна точка на социалистите и демократите, искам да кажа, че подкрепям Инга по този въпрос. Много често в преговарящия екип сме трима. Ян Молда от либералите, докладчика и аз. Докладчиците в сянка също. И проблема, според мен, се корени във факта, че съветът ми говори за тези водещи преговори а по-скоро за държавите членки и за начина по който те искат да използват европейските средства. Тоест един вид колективна безотговорност. Тези, които плащат най-много, казват, ние даваме парите, така или иначе, не искаме останете да ни казват какво ще правиме с нашите си пари. И тези, по които само получават фондове, казват, ми не сме сигурни, че това е справедливо от политическа гледна точка и така нататък. Нетните бенефициенти също казват, това не са наши пари, така че може да правим пак каквото си искаме. Човек трябва да се опира на здравия разум при преговорите, за да убеди съвета, че неговата позиция не е в общия интерес. Ако видим какво правим, за да прокараме нашата позиция в съвета, например по отношение на финансовите инструменти, Ние всички искаме във всеки един секторен регламент да има някакво свръхсредство за постигане на политическите цели. Съветът съвета отстоява своята позиция и казва, всичко по тези финансови инструменти се връща пак в Европейския съюз, тези оборотни фондове пак се връщат към нас. Трябва да им обясним, че тези оборотни фондове няма да правят оборот, ако държавите членки оттеглят паричния ресурс. И тогава стигаме до позицията, добре, принципно ние не сме да има обратни вливания към съществуващия европейски бюджет, но може да се направят изключения. Тоест, принципно, съвета казва, не би трябвало да има пари, които да не можем да използваме, И това е такава позиция, че човек се пита дали е обяснено в съответните държави членки каква е отговорността за използването на тези средства. В Германия би трябвало да има приличен контрол, всички казват добре, няма проблеми. Обаче при заседание на съвета нека си се губи този факт. Затова за мен е важното е да се придържаме и докладчика има пълната ни подкрепа този въпрос, а именно да се придържаме към нашата позиция по 56 ти член. Тоест, искаме разправите да бият още по-задължителен характер и по 77 ми член, където съществува риск да загубим правомощията да възстановяваме средства. Тук също трябва да се придържаме към позицията си. Разбирам се, че за държави членки с федерална структура аргументът ще как ще да даваме декларация за нещо, което е извън нашата отговорност. Ако аз бях социал-демократически министр на финансите в Германия, нямаше да искам да подписвам документ, в който се казва, че 17-те различни райони са направили каквото трябва с финансите си. Но ако отидем в Германия и кажем, вижте за структурните фондове, социалния, регионалния. Има програми на регионално равнище, за тях може да се представи и национална декларация. Тогава мисля, че ще сме постигнали много. Тоест, една голяма страна вече няма да може да се крие зад федерализма си и да дава лош пример на останалите, като казва, няма да стане, германците не се справят, значи никой друг няма да се справи. Значи ние можем да отстояваме следната позиция. Парламента ще е доволен и от една малка крачка в правилната посока, но трябва да е видима тази крачка. Може да очаквате подкрепа от социалистите и демократите. Не искам да обезкуражавам никой, но мисля, че няма евродепутат на този свят, който да стане федерален министр на финансите в Германия – независимо от коя политическа група е. Ян Мълдер. И аз искам да подкрепя позицията, която бе изложена от Ингебор Греслер. Мисля, че те вали много добре преговорите. Аз присъствах на повечето от заседания. Основният въпрос е принципен. Дискусията по член 56 за отговорността не е нова, през изминалите близо 10 години парламента е прокарвал резолюции, в които се искат национални декларации. Първото изменение бе от Тери Увим и от мен. Много добре знам. Има и член 44. Мога да цитирам текста. Държавите членки предоставят годишни резюмета на целесообразното и уместното ниво. Тогава съвета каза, стига вие да приемете бюджета. Което беше с няколко милиарда по-малко това, което искахме, но ние се приехме, съгласихме. Обаче се оказа, че съвета никога не изпълни обещанието си. Даваха се резюмета, като време ни казваше, че тези резюмета не могат да са достъпни за парламента. Какъв е смисъл споразумение между три страни, ако двете страни казват ми тези декларации не са на разположение на парламента? Как можем да се вършим ние работата? Ние в парламента не можем да търпим това нещо отново. Ние изчерпахме всички възможности за преговорите. Според мен текста на националните декларации е много по... съвсем не отговаря на това, което приехме когато гласувахме финансовия регламент. Ние протегнахме ръка към съвета, съвета трябва да протегне ръка към парламента, иначе сделката пада. Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt keine mehr. Да, благодаря много. Никой друг не иска думата. Разбира се, разбира се, ще ти дам думата отново. Но преди това искам да видя други желаят ли да се изкажат. Комисията, заповядайте. Първо комисията, нека чуем. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да благодаря на докладчика за участието в преговорите, за усилията, за съзитателния подход. Мисля, че въпросите са много уместни и ненужно бяха загърбени от страна на съвета. Компромисът, според мен, предлага един положителен отговор на въпросите, поставени от двете страни на законодателната власт и искаме да призовем държавите членки в съвета да направят още малко усилия така че следващото поколение програми за следващата е, финансова рамка 2014-2020 година е, да е, имаме съгласувани правила. На някой им се струва, че има още много време, но не е така. Благодаря. Благодаря. Инге, за заключителни думи. Благодаря. Искам да благодаря на Йенс, защото е изключително важно ние като парламент да проявим решителност в позицията си. Искам също така да благодаря на комисията. Не съм сигурна дали това ще е, бъде общия подход, който ще наделее Посланикът на Дания е отличен и полага много големи усилия да постигнем взаимно разбирателство. И така, колеги, идната седмица ще имаме контакти с медиите и ми се иска да посоча с какво са съгласни е, държавните и правителствените ръководители и в кои насоки ги критикуваме? В една демократична система това е съвсем нормално. Ще представя актуал, актуалната информация. Благодаря. Чудесно. Надявам се процесът да върви гладко и датското председателство да даде допълнителен тласък на заключителната фаза. Бях информирана, колеги, че следващия път, когато обсъждаме бюджета и финансовия регламент, заседанието ни ще бъде съвсем в началото на заседанието. Затова трябва да бъде много концентрирани още от първите точки на дневния ред. Има ли още нещо по този въпрос? Трябва да гласуваме и по коригиращ бюджет номер 3 на заседанието на координаторите беше обсъдено предложението на докладчика. Франческа Балцани предлага да Гласуваме положително, никой не възрази. Нито една политическа група не се възпротиви. Затова, Франческа, ти вчера представи проекта, но нека да чуем накратко какво ще гласуваме. Заповядай. Документът се отнася до използването на бюджетния излишък от а, изпълнението на бюджета за 2011 година. Става дума за 1 милиард и 490 милиона, не голяма сума, но в особен момент – защото разполагаме с решение номер 9, в което Европейската комисия съвсем ясно посочва неотложната нужда от е, финансиране на научна дейност. Поради тази причина е необходимо да освободим средствата от излишъка, милиард и половина – и да извършим плащания в размер на около 500 милиона. Съветът вече изрази своята позиция, тя е крайно отрицателна и предпазлива. Бихме искали неизразходваните средства от бюджета за 2011 година – се появяват като излишък, защото през последните няколко месеца от годината ресурсите се управляваха по-еластично, по-гъвкаво и някои неотложни плащания не можаха да се вместят в схемата. Излишъкът възникна поради бюрократични спънки сега обаче трябва да подходим по друг начин. Би било парадокс да се върнат всички средства и е, да изпаднем в цайтнот с плащанията по договорите за научни изследвания. Ето защо ние предлагаме тези средства да бъдат заделени не като фонд резервен, а, а като средства, които могат да бъдат използвани за плащания по договорите за научни изследвания от 2012 година. Това беше предложението на комисията в решение номер 9. Финансовият регламент е достатъчно гъвкав и за това решението би трябвало да е политическо. Трябва да сме способни да изпреварваме е, събитията и да предприемем действия преди лятната почивка, преди помирителната процедура, защото е неотложно да се реши въпроса. Благодаря ти, Франческа. Сега госпожа Ярджевска. Благодаря, госпожо председател. като парламентарист и като гражданин подкрепям предложението на Франческа Балцани. Защо? Аз отговарях за бюджета за 2011 година и още тогава обмисляхме подобни а, мерки за коригиращия бюджет а, от отнасящ се до излишъка. Тогава това не беше направено и ето защо сега тази стъпка става още по-наложителна и по-трудна. Безпредседентна е ситуацията с решение номер 9. Съветът отхвърли възможност да финансира поредица от изключително важни научни програми – няма да навлизам в подробности, защо е толкова опасно да се възприема подобен подход, защо е толкова пагубно за седмата рамкова програма и защо а, това излага на риск надежността на Европейския съюз като цяло. Сега а, трябва да се заделят средства за научните изследвания. И сега стигаме до коригиращ бюджет номер 3 за излишъка. Подкрепям предложението на докладчика да използваме действащите инструменти и а, кредитните средства да покрият неразплатените задължения. Категорично съм за. Също така насърчавам Франческа, а и Джовани – в текущите разговори за бюджета за 2013 година да призоват съвета по-подробно да се вгледа в очертаващата се тенденция. Положението става шизофренично. Държавите членки декларират, че подкрепят научните изследвания, развойната дейност, новаторството – по-явно или по-прикрито настояват на там да се ориентира бюджета на Европейския съюз, иновации, научни изследвания. И след това тези области страдат най-много, понеже липсват а, финансови средства. Просто не разбирам как се получава така. И тогава как ще може Европейския съюз да изпълнява приоритетите си? Това ще се обсъжда на тристранните срещи и призовавам и двамата докладчици да настояват да получат повече информация от е, съвета. Как ще преодолее е, тази непоследователност? В заключение, заявявам, че напълно подкрепям вашата линия и в процеса се убеждаваме още веднъж колко важно е да балансираме ангажиментите и плащанията. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че сега а, трябва а, да гласуваме с да или не. Кой иска да подкрепим предложенията на Франческа Балцани? Има ли някой против предложението? Въздържали се? Не. Не виждам. Приема се единодушно. Сега започва същинската работа. Е, Сидония Ерасмус 4. Точка 18 от дневния ред. Еразъм за всички. Сидония. Благодаря, госпожо председател. Днес искам да ви представя някои от своите идеи във връзка с е, становището ни е, по предложението Еразъм за всички. Както знаете, готвим поредица от становища в нашата комисия, свързани с различни регламенти. По-моему, това становище е особено значимо. Със сигурност знаете, е, е, че според мен е, програмите за движение, образованието, младеща са от най-голямо значение за Европейския съюз, особено като се имат предвид някои от сегашните тежки проблеми. Безработицата сред младежите и все повече съмнения и недоверие към Европейския съюз и това, което прави. Мисля, че трябва да се мисли много за възможностите за младежите. Не само а, е, те да си намират работа, но и възможностите в по-широк е, план. А, е, и възможностите им в контекста на европейското гражданство. До някъде, може би, звуча се едно навлизам в компетентността на Комисията по култура, но просто изразявам лично убеждение. От гледна точка на бюджетната комисия е добре да се подчертае така придадената нова тежест на тази програма. Финансирането е доста увеличено, така че искам да приветствам предложенията на комисията в тази връзка. Доколкото зная, това е, може би, най-голямото увеличение от всички политически сфери в многогодишната финансова рамка за новия период. Така че тук сме свидетели не само на количествена, но и на качествена промяна. Сега в качествено отношение може да се каже, че с този нов регламент ще с тази нова програма ще бъдат заменени няколко стари програми. Еразъм за всички ще бъде една обобщаваща голяма програма и ще реши някои от противоречията, които изострят отношенията в Комисията по култура. Сега, е, в обосновката има някои технически въпроси. Не се притеснявайте от това. Има грешка в сумата. Тя е, трябва да бъде не милиони, а милиарди. Значи, предложението на комисията е 19,1 милиарда евро. Естествено, това е за целият период 2014-2020 година. Е, говорим за много-много голям е, обем финансови средства. Според мен, е добре е, да се обърне внимание на член 13. Това съм направила и в измененията си. А именно разпределението на този голям пакет финансови средства между различните сфери, тематични сфери. Всички финансови пакети, които се регулират от различни регламенти в сегашните условия, се обединяват сега в един нов регламент за Еразъм. Както виждате, въпрос на спорове е ежегодната процедура и разпределението. Трябва да се отпускат кредити за различни видове дейност. И за това, според мен, за да можем като парламент да укрепим контрола си, контролната си функция по отношение на тази програма, ние трябва да зададем проценти. За коя дейност колко? Също времено трябва да се помни, че все пак ние не сме комисия по въпросите на културата. И за това Комисията по въпроси на културата трябва да има последната дума при определенето на тези проценти. Според мен обаче е добре да се настоява на това разграничение между отделните тематични области. Също така, бих искала да знаете, че внасяме изменение – свързано а, с младежката работа. Еразмус за всички а, като концепция а, заменя програмата Младеща в действие. И това е, е програма, която а, не е пряко свързана а, само с образованието. И доста се а, мисли за това как а, да се осъществява контрол върху това, което комисията прави по отношение на младеща, след като програмата Младеща в действие приключи. зная, че Комисията по култура сериозно мисли по този въпрос, според мен обаче е добре да се гарантира достатъчно финансиране за частта младеж в тази нова програма. Това е изменение 8, което съм внесла. Там искам поне 7% за младеща да се предвидят. Uh, the cult committee has not yet published its report. So it is not my intention to, to, to go in a, to a conflict. Не възнамерявам да е, влизам е, в конфликти с Комисията по култура, която има собствен доклад, но мисля, че от гледна точка на бюджета ние трябва да излъчим сигнал. Uh, че е, е, в сегашната е, програмна схема младеща трябва също да бъде със силно присъствие като компонент. Това обаче го прави и Комисията по култура, но все пак тяхното становище трябва да бъде отделно. Нещо друго свързано с моите изменения – Опитвам се становището ми да съответства на работата ни по други регламенти, е, като се има предвид, е, че трябва да има общо съгласие по сумите за всички програми. Искам също да ви обърна внимание, че Еразъм за всички е специфичен регламент. Тъй като задава насоките за изразходване не само на този финансов пакет, но и съставлява платформата за изразходване на средства по няколко други важни програми за младеща. Е, това също е отразено в становището ми. В изменение 9, което съм внесла, посочвам определени проценти. Всяка от тази специализирани програми, те са 5 на брой, няма да ги изброявам, при всяка от тях поне 2% от пакетите трябва да бъдат насочени към постигане на целите на Еразъм за всички. Готова съм да изслушам ваше, вашите становища. Все още работя. Комисията по култура не е приключила своята работа, така че все още разполагаме с известно време. Зная, че те очакват ние да им подадем информация и нашето становище. В миналото беше трудно за Европейския парламент да гарантира добър контрол върху начина по който Европейската комисия разпределя средства за различните е, политически а, е, а, е, сфери. А, например, учене през целия живот е една гигантска програма. Значи, ако искам да разбера какво става с парите по учене през целия живот, трябва да задам парламентарно питане. И някои колеги се противопоставят. За това възприемам такъв подход. Благодаря, Сидония. Аида? Заповядайте. Sí, gracias, presidenta. Bueno, como... Благодаря. Както каза докладчикът, това е наистина много важна програма – защото тук задаваме правилата за по-нататъчната уредба на нещо, с което е свързан един от най-големите успехи на Европейския съюз. Движение и младеж, образование. За това усилията в тази насока заслужават пълната подкрепа на Европейския парламент, особено като се имат предвид и предложенията и увеличеното финансиране. Интергрупата по въпросите на младеща се опита да помоли комисията под чадъра на Еразъм за всички, да подведе всички програми, свързани с движението на младеща и на младежите. И всъщност комисията се, вклю... се вслуша в този призив. Не бива обаче да допускаме един риск. Сега всичко е под шапката на Еразъм за Сич мерки и е, не бива е, да допуснем пренебрегване на една от старите програми за сметка на друга или пък е, разводняване на дейността. Е, не бива да допускаме недостиг на средства. Всички програми, всички компоненти на Еразъм за всички трябва да получат необходимите им бюджетни средства е, чрез Еразъм за всички. И след това е необходимо всички тези програми да бъдат надлежно управлявани. Това можем да го обсъдим по-подробно по-късно. Ще чуем, разбира се, и становището на Комисията по култура, но не мисля, е, че можем да избегнем въпроса дали ще се наложи обособяване на отделен раздел за всяка от програмите в рамките на Разъм за всички. Това означава, че преговорите все още са открити и тук не знам дали имаме някакво пространство за маневриране с оглед на правното основание за младеща в действие неодавна проведохме среща с комисията. Съобщихме им своите опасения. Казахме, че се страхуваме, че тази програма всъщност напълно ще изчезне, защото не е изрично спомената. Не говорим за а, програмите за движение, а, за мобилност, като Еразъм или Леонардо. А, всъщност говорим за нещо съвсем различно. Младеща в действие е програма насочена към изграждане на солидарност между младите хора и тук може да се предвиди е, обособяването на е, отделна глава или отделен раздел е, в е, пакета за Еразъм за всички. Надявам се, че е, комисията ще се е, слуша в нашите опасения. Мога да внеса и изменения в този смисъл. Сега студентските гаранции. Правното основание е малко мъгляво, общо трябва да го конкретизираме. Гаранциите за студентските заеми са новост и е, трябва малко по-специфична, конкретна да бъде уредбата. Все още не знаем становището на Комисията по културата. Имаме и още време за внасене на изменения. Ще работим по такива. Но е, съм сигурна, че тук ще има желание от всички политически групи да си сътрудничим. Ähm, Хелга Трупер думата, заповядайте. Права сте, че и Комисията по култура води дебат. Аз съм член на тази култура. Предложението за цялата програма ще е от председателя на комисията. През септември ще стане това. Искам да кажа, че все още се водят вътрешни дебати с комисията, да не казваме битки. Първо за името. Комисията много се интересува от имената. Търговската марка е разъм за всички, но от гледна точка на Комисията по култура това е проблем сам по себе си, защото не става въпрос само за еразъм, а и еразъм не е за всички. Това е проблема с цялото заглавие. Ето защо все още водим преговори по това какво да е името на програмата. Предлагат се и други имена. Много непроцесни организации, както казаха, искат да се запази популярността и на програмата за младежите, както и други подпрограми като Леонардо, Коменски. Не трябва да се смесва всичко прекалено много и да се губи популярността на останалите части. Този факт трябва да се вземе предвид. Това е свързано и с бюджета. До момента в Комисията по култура става ясно, че трябва да има ясни бюджетни задели за програмите, за отделни програми, не е една голяма кошница, от която всеки да взема. Комисията обаче до голяма степен иска гъвкавост, над 44%. Но това не е в наш интерес като евродепутати. Ние трябва да сме много по-ангажирани в решаването на въпроса какъв процент от програмата да отиде в каква област. Това е друг въпрос, който вече бе поставен. Ние трябва да заявим своя интерес при изготвянето на програмата, като евродепутати за нас е много важен въпрос е как ще се разпределят средствата по програмата по отделни тематични области. Благодаря, Хелга. Комисията иска ли да вземе отношение? Благодаря. Искам да ви обърна внимание на един факт. В предложението на комисията се полага сериозно усилие да се опрости режима за прилагане на програмата. Идеята е да имаме един набор правила, които да се извличат от финансовия регламент и да се прилагат за всичките отделни действия и да има същ начин на изпълнение, което ще подобри ефикасността и ще оптимизира човешките ресурси, необходими за изпълнението на програмата. За тази цел се намаляват и в... ном... бройката тематични сфери за програмите. От 72 сега те са 11. Призовавам вашата комисия, която играе роля за ефикасното използване на средствата, да не забравя и за необходимостта от опростяване, което е в общ интерес и трябва да се взима предвид тази необходимост. Председателят на комисията лично написа писмо по темата и помоли парламента да не извършва микроменеджмент на всичките малки програми. а да позволи да се обедини бюджета за отделните области. Сидония, извинявайте, Алда. Имаме следните забележки. На първо място настояваме помощите по Еразъм за всички да се определят е, не само на база на страната на происход, но и на страната на местоназначение, дестинация, като се има предвид и кризата, която се разрази в някои държави, по-силно отколкото в останалите части на Европа, може да се каже, че има сериозни бюджетни ограничения в редица държави членки и младежите от тези страни трябва да се наказват и да бъдат изключвани от тези програми. Просто трябва да внимаваме да се избегне социална и економическа дискриминация. Да имаме инструментариум за избягване на економическата и социална дискриминация срещу младежите от страни, които са в по-тежко положение от останалите в момента. Това е всичко. Das ist auch ein wichtiger Hinweis, allerdings weiß ich da jetzt auch so. Благодаря. Това е важен въпрос. Не съм сигурна дали разполагаме с решение на него в момента. Тази сутрин чух, че Испания ще се опита да действа сама и да реализира повече економии в здравеопазването и образованието което означава, че това ще засегне испанските учащи се, които възнамеряват да участват в програма за обмен. Сидония, за заключително изказване. Съвсем накратко искам да ви благодаря за забележките. Искам да ви обърна внимание на факта, че крайният срок е доста дълъг, 5 септември, крайният срок за изменение, което дава възможности на мен и на всички вас да даваме своя принос е, към текста в зависимост от хода на дискусиите. Благодаря. Минаваме към следващата точка от дневния ред. 14 и 15 все още предстоят да бъдат разгледани, но Барба Матера гласува в момента в друга комисия. Вчера вечерта на заседанието на координаторите изслушахме докладчика за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и решихме този въпрос да бъде обсъден на 12 юли. И крайният срок за изменение е 9 юли. Гласуването ще е на 6 септември. Така че можем да пропуснем тази точка и да минем направо на 17-та. Йорхан Фарм, моят координатор, отговаря за тая точка. Благодаря, Механизъм за свързване на Европа. Идеята е бюджетната комисия да представи становище към водещата комисия ИТРЕ и ТРАН. Много важно е да обсъдиме този механизъм, тъй като това е един от най-важните нови механизми и то е ясен приоритет в идната финансова рамка – в тази област се предвижда най-сериозно увеличаване на финансирането и то съвсем основателно. В рамките на няколко минути ще ви дам повече информация за този механизъм и ще представя въпросите, които все още са дискусионни и по които трябва да вземем позиция. Разбира се, аз ще се фокусирам върху бюджетните аспекти, останалите ще бъдат покрити от останалите ресорни комисии. Основното при това предложение е, че економическото бъдеще на Европа изисква взаимна връзка между транспортните енергийни мрежи. Това е един от ключовите елементи на стратегията 2020 година. Това е един от ключовете за, на за изграждането на вътрешен пазар, на работещ вътрешен пазар. Това изисква инвестиции в инфраструктурата, инвестиции с европейско измерение. Предложените коридори би трябвало да носят европейска добавена стойност в сферата на дигиталните, транспортните и енергийни мрежи в Европа. Но Европейския съюз сам не може да направи това, нито отделните държави членки. Не е в интерес на никой от нас да има откъснати инфраструктури. Нуждаем се от една обща пазарна инфраструктура. И така, не трябва да забравяме, че акцента е не само европейска добавена стойност, изправенето с економическата криза, но също и факта, че Европа с десетилетия наред изостава от други части в света сферата на инвестициите. Публичните и части инвестиции в Европа изостават от други части на света, дори и преди финансовата криза. И трябва да направим нещо по този въпрос. А сега с кризата положението е още по-трудно. Имаме ограничени публични средства, рестриктивни държавни бюджети, пазарни регулации, завишени капиталови изисквания за банките. Какво да направим при, на този фонд? Как да мобилизираме необходимите средства за такива инвестиции? Именно тук, според мен, Европейския съюз може да изиграе стратегическа роля. Бюджета е малък, но в някои средства наистина можем да играем е, стратегическа роля. Потребностите са огромни. Комисията е правила разчети за необходимостта от инвестиции, за да се постигнат целите на Европа 2020. Няма да се спирам на всички цифри. Само искам да кажа, че не говорим за милиони или за милиарди, а за трилиони. Има огромни потребности от инвестиции. Като си че Европейския съюз на практика е малък, трябва да обърнем внимание на стратегическите елементи. Там, където може да реализираме европейска добавена стоеност. Именно за това става дума в механизма свързана Европа. И така, комисията е за 50 милиарда евро, което е сериозно увеличение, които да се разпределят в отделните сектори. Малко над 60% за транспорта, малко по-малко 20 на 100 за дигиталните мрежи и малко под 20% за енергийна инфраструктура. 60-20-20 принципно. Това е формулата. Според мен разпределението е съвсем резонно. но трябва да обсъдим и условията малко по-подробно. Нуждаем се от подход, който да е насочен повече към резултатите. Един от проблемите всички трансевропейски мрежи е, че те никога не се реализират. Има много добри проекти, но винаги има големи забавения и те никога не се реализират на практика. Не в недостатъчна степен поне. Ето защо, според мен, комисията съвсем разумно предлага да се въведе принципа използваш или губиш. Тоест, държавите членки да са длъжни да преодолеят евентуалните пречки пред инвестициите, защото в противен случай парите ще бъдат изгубени за съответния проект. Ние се нуждаем от по-засилени условия, свързани с управлението, не само да се показват резултати, но и да се обосновават разходванията на европейски средства. Няма полза държавите членки да използват пари от джоба на други държави членки за харчове, които касаят само национални приоритети, които нямат истински европейски характер. Ние трябва да се докаже истинската европейска добавена стойност. За реализацията на всички тези важни цели нито публичните средства в Европейския съюз и в отделните държави членки няма да са достатъчни. Много важно е да се привлекат частни инвестиции, но те сами по себе си няма да решат проблема. Това, което може да направи Съюза е да намери такъв начин да се извършват инвестициите, че да се разкрият нови, новаторски финансови инструменти, за да се увеличи въздействието на разходите, които се развиват в Европейския съюз, да се реализира ефекта на лоста и да се привлекат частни инвестиции. Комисията предлага с новия механизъм част от средства да се получат чрез новаторски финансови механизми. Поне 4 милиарда евро. Сумата е дискусионна, разбира се. Проектните облигации са една от част от това предложение. Европейската инвестиционна банка ще отпуска кредити и гаранции на дружества. Ние вече обсъдихме пилотния етап на предложението. Аз бях докладчик по него. То ще се гласува през юли в пленарно. Това е стъпка в правилната посока, но тя е само една частица от цялата рамка. Трябва да видим дали Европейският съюз не може да играе по-активна роля в инфраструктурните инвестиции, не могат ли да се използват и други инструменти за инвестиции в инфраструктурата. Разбира се, трябва да отчетем и резултата от пилотния етап на проектните обликации – има проблем с полагането на всичко във времето, тъй като пълната оценка няма да е готова в момента, в който трябва да започне предлагането на механизма за свързана Европа, но това е един от въпросите, които също могат да бъдат обсъдени, да видим какво ще се направи. Проучването, което се обсъди вчера в комисията по финансовите инструменти, също очерта няколко въпроса, които трябва да бъдат анализирани в контекста на механизма свързаност на Европа. Обединяването на средства, по линия на механизма е много добра идея, но според мен има и други средства да се реализират е, ползите от економиите от мащаба на финансови инструменти. Например, да видим как ще се реализира всичко на практика. Ще имаме един общ модел за инвестициите във всички сектори. Това е свързано и с дискусията за финансовия регламент е, на госпожа Греслер. Какво да направим с финансовия регламент в това отношение? Трябва да осигурим и прозрачност, и упростяване, за да не се стигне до осложняване на ситуацията. Засегнахме идеята за проектни портфейли. Тя се обсъжда в процеса. Питаме се дали може да се развие тази идея. Редица заинтересовани страни казва, че тя ще е добър вариант. Доколкото разбирам, с създаването на проектни портфели не само ще се намалят административните разходи за разглеждането на даден проект, правно-технически анализ и така нататък, но ще могат да се включват и малки и средни проекти в този модел на финансиране, което ще е много добре. Особено, що се отнася до възобновяемите източници на енергия. Това ще е много полезно. Именно тук искам да чуя какво мислят колегите и комисията, Европейската инвестиционна банка, които доколкото разбирам също обмислят тази възможност. Трябва да обсъдим и сложния въпрос за смесването на инструменти, комбинирането на инструменти. Понякога проектите, в зависимост от тяхната структура, могат е, да извикат полза от различна смесеца финансови обезпечаване, гаранции, кредити и така нататък, но трябва да обсъдим процентите, правилата. Някои проекти, особено малките и средни проекти в селски райони, са от важно значение за обществото, местната общност, но нямат евентуално економически ползи. Те ще продължават да се нуждаят от безвъзмезна финансова помощ. Но мисля, че Хубаво е, ако те се съчетаят и с други финансови инструменти. Т.е. да нямаме ясно разграничение между инструментите, да може да се комбинират. Има и някои проблеми, свързани с положението в съвета. По тях трябва да поговорим. Трябва да обсъдим въпроси за комбинирането на финансови инструменти. Трябва да имаме обща платформа с минимални изисквания и процедури за всички финансови инструменти а не както е. сега всяко, всичко да се решава според случая. Това е свързано с дискусията за финансовия регламент, т.е. да има един набор правила, а не да се решават проблемите по-единично за всеки отделен сектор. Аз лично съм привърженик на идеята да имаме един общ набор от правила. И на последно място, може би най-спорният въпрос с 10 милиарда от Кохезионния фонд. Отправени са критики срещу това предложение, особено от страните, които използват Кохезионния фонд. Те твърдят, че това ще доведе до несправедливост. Който превари, той ще завари. Разбирам притесненията им, но все пак на всичко това трябва да се гледа от европейска гледна точка. Парите все още ще се дават, ще продължат да се дават на страните по кохезионния фонд. Притеснение в това отношение не трябва да има, но трябва да решим принципния проблем. Мрежите на изток много често са откъснати от мрежите на запад. Трябва да се преодолее този проблем. Трябва да имаме европейска инфраструктура и единен пазар. Аз съм убеден, че бедните държави членки ще извлекат най-големи ползи от този механизъм. Тези 10 милиарда в механизма за свързване на Европа наистина могат да дадат реален принос, като предоставят трансгранични стимули, нещо, което не е факт днес. Ако не гарантираме тази европейска добавена стойност, според мен много трудно ще се защитят тези 10 милиарда, които да се привлекат в механизма. И трябва да се поясни, че ще има географски баланс. Нищо няма да се отнема от тези страни, които са бенефициенти по Кохезионния фонд. Не. По-скоро всичко това ще се интегрира в една система за създаване на европейска добавена стойност. И на последно място графика Идеята ми е проекта предложението да се представи на следващото заседание на бюджетната комисия в седмицата след пленарното в Страсбург, 12 юли. Надявам се, че текстът ще може да бъде раздаден в края на Страсбургската седмица. След това, крайният срок за изменение на този етап е 3 септември и гласуване в комисията по бюджети е 20 септември. Много благодаря. Искам да видя кой желая да взема думата. Добре. Правя списък на ораторите и започваме по него. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за коментарите. На първо място искам да отбележа убеждението си, е, което се оформи е, у мен още когато започнахме да говорим за механизма за свързване на Европа, че трябва да гледаме на него много сериозно Основополагащият принцип е отдолу нагоре на регионално равнище имаме много добри планове и организация. Не бива да подценяваме същевременно подходът отгоре надолу, защото той осигурява една обща последователна стратегия. За създаването на общ пазар е достатъчно а, да имаме не само отделните елементи на транспорта, но и на енергетиката. на цифровите мрежи и така нататък. Така че идеята е добра. На второ място, Трябва внимателно да планираме и аз призовавам а, колегите да а, бъдем много внимателни. Не е забранено, напротив, разрешено е и дори е наложително механизмът за свързване на Европа да а, бъде под ръководството на Европейската комисия от гледна точка на планирането а в планирането няма чак толкова много разходи, защото трябва да имаме единен център а, за планиране. Иначе, ако се планира на а, национално равнище, планът може да е прекрасен, но да стига до националната граница и оттам нататък да не се случи нищо. Необходими са и нови а, финансови инструменти. Знаем, че проектните облигации са вече в пилотната си фаза, но и тук ни трябва общо планиране, вече е отдолу нагоре, в което финансирането на проекти с облигации да може да се впише в общата рамка а не а, да имаме разпокъсани проекти, а, финансирани с облигации, които се конкурират помежду си, кой повече средства ще освои. Проблема трябва да се реши общо. А, в нашата политическа група има разминаване на становищата. Тези 10 милиарда може да се използват за целите на сближаването – Колегата отбеляза мимоходом, че е, е възможно да се реши въпроса, ако средствата до сега отпускани за сближаване, така или иначе си останат в страната, ще сме сигурни, че не компрометираме подхода на механизма за свързване на Европа. Според мен, по такъв начин ще успеем да преодолеем разпокъсаността. И на трето място, трябва да сме на штрек с административните разходи. Както посочи и преждеговорившия, новите механизми често имат завишени административни разходи – не е достатъчно а, да а, имаме една добра идея, защото гръбнака и може да се пречупи от тежеста на административното бреме. Трябва на практика да може да се реализира идеята от а, отговорните за изпълнението на програмата – затова бих искал да разгледаме въпроса за проектните облигации в пилотната им фаза, да видим дали е ефикасен този инструмент, за да го държим под контрол. Идеята е добра. От нас зависи дали успешно ще се реализира механизма за свързване на Европа. Той не е чак толкова а, нов. А, от а, две години и моят опит не е толкова дългогодишен, но е положителен и мисля, че понякога е по-добре честно да се признаят слабостите, защото се търсят разумни решения за преодоляването им. Благодаря, Изабел. Е, Благодаря, госпожо председател. Е, споделям до голяма степен на това, което е, резюмира колегата Ферм е, по съществото на темата, две неща. Съгласна съм с него, че трябва е, да се стремим към определена висота и по-европейска е, перспектива. Е, но е, мисля, че тези 10 милиарда от, кохезионните, от кохезионния фонд за тях трябва да се каже, че те ще останат в този фонд, в териториите, но трябва да се подчертае връзката с целите на фонда за сближаване, защото има в момента страхове. Говори се за енергетика, говори се за инфраструктура, за устойчив транспорт. Това са все различни аспекти. Нали, 10 е, е, милиарда е, точно за какво се използват е по-скоро отделна тема. Ние трябва да наблегнем върху бюджетни аспект и в доклада трябва много да се подчертае, че тези 10 милиарда остават в приложното поле на фонда за сближаване И в този смисъл, ако са предвидени инвестиции в енергетиката, в транспорта, те няма да пострадат. Иначе е ясно, че за транспорта ще се говори и на други места. Има нали, начини да се ангажират тези средства. Механизмата да свържем Европа предвижда е, новаторски, интересни проекти с най-различни измерения. После ще говорим за проектните облигации. Необходимо задължително да мислим за устойчиви проекти, които произвеждат последици и в други сфери да се използва ефектът на лоста, а не тук да се строи летище, там да се строи магистрала. Мисля, че трябва тези проекти да се възприемат като лостове за цялостната политика, енергийна политика, транспортна политика, които да станат по- устойчиви и свързани така с по-ефективно използвани средства. Благодаря. Доминик Рике. Благодаря, госпожо председател. Докладчикът, е, аз съм на докладчик по същество е, в Комисията по транспорта и проявявам е, естествен интерес. Вече разискваха Сьоран, обменихме позиции. Искам само да припомня в Комисията по бюджета, че това е най-големият от новите инструменти. Тук говорим за нещо, което в бюджетно отношение се доближава до политиките за сближаване и селско стопанство. Въпросът за тристепенния растеж до изграждането на вътрешния пазар, подобряване качеството на нашата околна среда, постигане на социалните цели, общо европейската интеграция са все важни теми за нас. Въпреки, че по същество тази тема не е тема на бюджетната комисия, опира всичко до пари, откъдето и значението на вашето становище. Сега, няколко бележки е, от бюджетен характер, преди да премина е, към съществото. Е, в многогодишната рамка трябва да мислим за това поставяне на средствата в глава 1А. Те са преместени там. Логично е, защото се върви към конкурентоспособност. Това е хубаво. За сметка на това обаче, е, от гледна точка на единството на бюджета, е, преместването на някои редове е, е обвързано с известна липса на гъвкавост и това ме безпокои. Това е свързано с многогодишната финансова рамка. Аз мисля за общия пакет От чисто счетоводна гледна точка може да се каже, че в предишната многогодишна финансова рамка, която още не е изтекла, е, имаше е, по този въпрос 20 милиарда. Е, за транспорта. На времето още не се говореше така активно за енергетика и далеко съобщение. И тези е, милиарди е, е, бяха отчасти заделени за агенцията за трансевропейските мрежи. И нищо не доказва, че няма да е, приключим преговорите с едно бюджетно предложение като това от 2006 година. Има много голяма опасност част от това, което сега предлагаме, просто да изчезне. Ако се дадат 10 милиарда на Изпълнителната агенция за трансевропейските мрежи, просто парите ще се стопят. Това е риск, който съвсем не е маловажен. Големият проблем, както бе казано, са 10 милиарда от фонда за сближаване тук а, и може да се внесе изменение, просто тези 10 милиарда да не се вадят от фонда за сближаване и да не се прехвърлят а, към а, фонда свързване на Европа, механизма свързване на Европа. А, нали, в този смисъл може да се противодейства. Сега, а, страните, които получават а, средства от фонда за сближаване, се страхуват от загуба на пари и загуба на свобода. в крайна сметка. Обаче тези средства не се губят за фонда за сближаване. Просто може би страните, които получават средствата така или иначе, предпочитат да не ги управляват сами. Коефициента на разпределение трябва да се запази такъв, какъвто е в фонда за сближаване. 85%. принос. И няма да има по този начин загуба на средства за страните от Кохезионния фонд. Сега, загуба на свобода и загуба в географски план може би ще настъпи, но ние вървим към конкурентоспособността. Има необходимост от по-добра интеграция, от участие в общите усилия, от по-добро интегриране в различните общоевропейски мрежи с оглед растеж на вътрешния пазар. И за това не разбирам тези е, страни, които са най-отдалечени от европейската интеграция, искат да си спестят усилията по доближаването към нея. Е, сега тези 10 е, милиарда е, няма да изчезнат, е, ако е, те изчезнат или не бъдат посветени на инфраструктура с по-малко европейски характер, именно тези страни ще бъдат е, първите засегнати. И сега по лимитирането. Аз се питам дали всеки ще намери това, което му е необходимо в отпуснатия пакет. Е, трябва да се следи за географското разпределение, за да могат всички страни да намерят своето място. В известен смисъл най-лоша услуга ще направим на страните от Кохезионния фонд, ако просто им дадем безконтролно парите и им позволим да правят с тях каквото си искат. Е, ние вече много е, работихме с Йоран е, за проектните облигации и за това ми се иска да видим какво ще стане с оценката на тези проектни облигации. Може би е добре да помислим за други инструменти, които позволяват по-добре да се а, отчита околната обстановка, пазарите, финансовите пазари, тяхното влияние върху проектите. Оперативната ценност на тези проекти трябва по-добре да бъде проучена. И за тази цел необходимо просто да се съберат данни, които да бъдат анализирани. Приключвам, казвайки, че разбира се, механизмът свързване на Европа позволява Европа да преследва на единна плоскост всичките си цели, социални и екологични, но в крайна сметка това е механизъм, представляващ финансов инструмент. И тук има фундаментална роля за нашата комисия, защото инструментът е финансов, следователно комисията по бюджета трябва да има централна роля при неговото контролиране. Благодаря. Козловски. Много благодаря. Ян Козловски има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да се е, спра на деликатния въпрос за 10 милиарда от фонда за сближаване и да добавя още един аргумент. Ако 10 милиарда се е, включат в механизма за свързване на Европа, тогава всички държави ще имат достъп до тези средства. Всички 27 държави имам предвид. А ако те останат в фонда за сближаване, ще има достъп само за онези държави членки, които отговарят на изискванията. Говорим за териториално сближаване, което не влиза в противоречие с механизма за свързване на Европа и в никакъв случай не можем да го разглеждаме като разход. Всички искат да вземат думата, но искам да обясня нещата съвсем простичко. Всички сте много вещи по темата. Ще има 40 милиарда които ще са общо достъпни. А 10 милиарда ще бъдат достъпни само за страните, които могат да ползват средства сега по фонда за сближаване. Но тези средства от тях не могат да бъдат използвани за други цели, освен за мерки по механизма за свързване на Европа. Тоест, Германия няма да ползва един цент от тези 10 милиарда проектите трябва да отговарят на общите планове. Доминик, заповядай. Да, разбира се. Това, която е абсолютно правилно. В никакъв е, случай средствата от, сред... от фонда за сближаване не могат да отидат в други страни, освен тези, които имат право да е, получат средства от този фонд. Е, но от 40 милиарда също огромната част от парите ще отидат в тези страни. 10 милиарда обаче са само за тях и за това е добре да помислим как да разпределим правилно заемите и въобще средствата между самите кохезионни страни, страните, които черпят средства от фонда за сближаване. Nein. Jetzt äh, Sidonia. Сидония сега. Искаш думата? Не съм разбрала. Джеймс, заповядай. Благодаря, Съжалявам, че не можах да дойда по-рано и да чуя Йоран, но такъв ми беше личния график. Няколко бележки сега. Трябва да си изясним какво искаме да правим със средствата, още повече когато те са оскъдни. Растеж и работни места е целта на системата и мисля, че най-добре можем да освоим средствата, за да постигнем тази цел чрез взаимна свързаност и насърчаване на а, малки и средни предприятия, особено в широколентовите и цифровите технологии. И а, 9 милиарда изглежда а, малко за някои енергийни а, а, проекти, но у нас, например, широколентовият а, всеобщ достъп ще бъде 27 милиарда. И искам да попитам докладчика, ако това ще бъде най-добрият начин да създаваме растеж и работни места, то тогава как ще свържем механизма за свързване на е, Европа с средствата от структурните фондове, които са предназначени за цифровизация. Защото си спомняте, че когато обсъждахме структурните фондове, там а, също се говори, че е необходимо 180 милиарда, за които гласувахме, да бъдат насочени приоритетно към цифровите технологии. Може би е съвпадение, че цифровата асамблея се провежда а, а, днес. Тук са представени толкова различни отрасли, защото а, цифровизацията се отнася до всички аспекти. Мисля, че изоставаме в свързването и в тази посока. Но ако погледнем и сега определените цели и средствата обезпечени за цифровизация, те далеч изостават от нуждите, най-вече с оглед на целта за създаване на растеж и работни места. Едно-две изменения а, а, внесох в обсъждането на структурните фондове, насочени за цифровизацията, за да могат страните да имат по-добри широколентови технологии и мобилен достъп. Аз си спомням, че някъде около 300 милиона не можаха да бъдат освоени, защото общините не можаха да предложат проекти. И а, е, ние губим не само свързано с мрежите, ние губим работни места, губим растеж, и в същото време други се развиват десетократно по-бързо и ние изоставаме с връзката. Да, Джеймс, много добре разбирам какво искаш да кажеш. И ние, както и е, комисията в своето предложение, се ориентираме към устойчивост като основна цел. Но да не забравяме, че вече гласувахме средствата за възстановяване и за широколентовите технологии. Много бързо ще бъдат предоставени средства по линия на Фонда за регионално развитие в държавите членки. И аз ако погледна какво се прави с тези средства в Германия, трябва да ви кажа, че ми настръхват косите. Ние не успяхме да освоим правилно е, средствата, защото и ние сме в криза. Смятам, че трябва да се споразумеем по общо решение, но държавите членки трябва да го изпълняват. Комисията иска ли да каже нещо? Не. Не, не, не, не. Хайде да не започваме да говорим за говедовътството. Не, не за това ще говоря. Много важно е регионите да се съобразяват с препоръките в нашите решения. Аз съм от Северен Рейн, Вестфалия и мога да ви уверя, че средствата, макар и предназначени за млечното говедовътство, така и не стигнаха до него. Няколко обобщителни думи. Не и Европейската комисия не иска да вземе а, е, думата. Благодаря ви за много ценните изказвания. Аз съм убеден, че можем да намерим решения в Европейския парламент с много широка подкрепа на политическите групи. Така е, личи от е, направените изказвания. Ще бъде напълно възможно. Съгласен съм, че ни е необходима стратегия, която се опира не само на регионалните приоритети. Трябва ни истинска европейска стратегия. И тук е, връзката с е, Европа 2020 и с останалите общи стратегически а, насоки. Не е нужно, а, както чухме, да а, завършим един проект до границата и оттам нататък да не се случи нищо. Необходима ни е наистина обща европейска стратегия. Необходими са ни финансови инструменти от рода на проектните облигации, за да могат да се реализират проектите. Иначе програмата, макар и обезпечена финансово с огромни средства, тя няма да бъде реализирана успешно. Мнозина от изказалите се, се спряха на въпроса за 10 милиарда. Юта, специално ти благодаря, че ти съвсем ясно конкретизира как ще се използват тези 10 милиарда. Те пак са за страните, които участват в проекти по линия на фонда за сближаване, но в рамките на общата стратегия. Надявам се на подчертано мнозинство в подкрепа на тази идея. Опростяването, намаляването на административната тежест са абсолютно безспорни потребности. Разговаряхме с комисаря Калас и той също настоя за по-добро управление, за опростяване, така че Европейската комисия ще подкрепи е, държавите членки, които не разполагат с достатъчен капацитет за планиране. И това също е важно. Държавите членки трябва не само да бъдат заплашвани, че или ще използват а, е, средствата, или ще ги загубят, а да бъдат подпомогнати да ги освоят. Изабел подчерта европейския характер а, на а, програмата. И то е много важен, но аз бих добавил устойчивостта, защото а, това са принципите на стратегията Европа 2020 година. Устойчивостта е задължителен елемент от критериите за правоучастие на страните в изграждането на общо европейските транспортни мрежи. На Доминик съм много благодарен. Неколкократно обсъждахме въпроса за проектните облигации, сега и във връзка с механизма за свързване на Европа. Мисля, че имаме общо разбиране. Става дума за растеж, става дума за устойчивост. Разбира се, и аз се тревожа от общата схема на разпределение на средствата. Това ще е главната ни тема. А и 50 милиарда не са ни поднесени на тепсия. Ще бъде тежка битката, а, докато ги а, извоюваме а, на практика. И оттам нататък имаме инфраструктура, селско стопанство. Много амбициозна ни е програмата и са нови подходите. Ако се разпредели по досегашните приоритети, няма да остане нищо за новите и за това трябва да се борим с зъби и ногти е, за онова, към което се стремим. Беше пояснено, че 10 милиарда няма да бъдат загубени за страните, които получават средства от фонда за сближаване до сега. Те пак ще участват, само те ще имат достъп, но в рамките на общата стратегия и това е разумно. И накрая по изказването на Джеймс Елис. Съгласен съм, че 9 милиарда е, е скромна сума и мисля, че връзката между механизма за свързване на Европа и структурните фондове трябва да се укрепи, както е, и той посочи. Но трябва да имаме европейско измерение, а не национално или регионално. Много а, продължителни разговори сме водили по темата с комисаря Круз. Цифровите а, технологии, свързването на мрежите са основен елемент от механизма, но пък от друга страна имаме и финансиране от частни източници за голяма част от проектите в тази област. Има липсващи звена. Има пропуски и трябва да видим какво можем да направим, примерно чрез проектните портфейли. Комбинирането на средства от различни източници също може да бъде сполучлив подход, но съм абсолютно съгласен, че безспорно тук имаме приоритет и трябва да укрепим връзката между структурните фондове и механизма за свързване на Европа. Благодаря. Благодаря. Мисля, че вече сме обсъждали този въпрос и ще продължим да го обсъждаме и по други поводи. Сега обаче е изключително важно да успеем да дадем истински европейски принос – на 12 юли. Йохан ще бъде на разположение началото на септември. 3 септември крайен срок за внасяне на измененията и 20 септември ще се обсъжда и гласува в парламентарната комисия. Приключихме с този въпрос. Е, добре, хайде да кажем края на септември, да не фиксираме твърдо датата. Сега излизаме на финалната права на нашата работа. Барбара Матера има две точки в дневния ред 14 и 15. Citizens Program. It's yours. Барбара, заповядай. Президенте, черкера ди есере. Благодаря. Госпожо председател, ще се опитам да се изкажа кратко. Програмата за правата и гражданството. Миналия месец комисията излезе с предложение за такава програма в следващата многогодишна финансова рамка, т.е. от 2014 до 2020 година. Направила съм проект на становище, което да бъде използвано като материал за доклада на комисията Либе. Целта на програмата е да бъде изградено пространство, където се утвърждават и защитават правата. Бюджетните кредити са както следва. От 1 януари 2014 до 31 декември 2020 година възлизат на 439 милиона евро. Дори като се вземе предвид инфлацията, тази сума съответства на финансирането в сегашната а, финансова рамка 2007-2013 година. Програмата за гражданството и правата включва три подпрограми. Основни права на гражданите, Дафне 3 и третата част е борба с дискриминацията, разнообразие и равенство на половете. Това е заемка от програмата Прогрес. Комисията е, е стигнала до извода, че е, обединяването на тези е, програми под една шапка ще позволи по-добро, по-целесообразно и рационално финансиране. Опитвам се да доразвия предложенията на комисията. Внесла съм за тази цел 9 изменения с специфична насоченост, конкретна насоченост. Европейският съюз има изключително сериозно отношение към правата на човек. И според мен, като се е, съчетаят тези три програми, ще успеем да постигнем спестяване и да оптимизираме използването на средствата. Комисията обаче трябва да гарантира достатъчно финансиране за дейността по програмата, така че никоя нейна сфера или насока да не остане без финансиране. Друг важен въпрос, е, който искам да откроя – и се надявам, че колегите ще се е, съгласят е, с становището ми по този въпрос, е, че броят на жалбите, на оплакванията не трябва да се възприема от Европейската комисия като показател за измерване на постигнатия напредък. Като такъв показател може да бъде анализ на резултатите на основата на броя на случаите, в които е имало нарушение на правата на човека и броя на случаите, в които това нарушение е било отстранено с благоприятен за е, потърпевшия резултат. Ако могат колегите да ми изпратят е, е идеите си до около 10-11 часа утре, би било добре. Защото 22 юни е срокът и ще има е, на 4 юли гласуване в комисията. Сега, по второто ми становище, програмата Правосъдие е, ще бъде също толкова лаконична, е, но надявам се също толкова точна, колкото бях и за първото си становище. Всъщност, председателят казва, не виждам никой да иска думата по първото ти становище. Затова, Барбара, заповядай. Можеш сега да говориш за второто си становище. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на преводачите, които са а, така търпеливи към това, което говоря. За същия период 2014-2020 година комисията предлага програма Правосъдие. Следователно става дума за следващата финансова рамка. Целта тук е създаване на европейско пространство на правосъдието чрез стимулиране на е, сътрудничеството между съдебните органи по наказателно-правни и гражданско-правни въпроси. Сега имаме гражданско правосъдие, наказателно правосъдие и а, е, превенция на а, е, наркотичното пристрастяване. Това са три съществуващи програми. И тук комисията е направила извода, че обединяването на трите съществуващи е, програми ще подобри финансирането и оползотворяването на средствата. Тоест, ще се повиши ефективността. Предвидените средства са около 472 милиона евро, което е съпоставимо с финансирането за трите отделни програми в сегашната, все още не изтекла многогодишна финансова рамка 2007-13. Подходът на комисията е позитивен. Тя си поставя три цели. Утвърждаване на ефективно, логично, единно а, сътрудничество а, по гражданско-правни и наказателно-правни въпроси между съдебните органи, а, улесняване на достъпа до правосъдие и по-сериозна превенция на зависимостта от наркотици и ограничаване на тяхното разпространение. Внесла съм изменения отново с цел да доразвия предложенията на комисията, като вниманието ми е насочено основно към това да се гарантира защото е, стремежът към рационализиране на е, разходите е, да не се отрази върху ефективността на програмите. Например, при превенцията и ограничаването на търсенето и предлагането на наркотици е много важно новата програма да не се отразява отрицателно върху резултатите постигнати до сега. Броят на случаите на презгранично сътрудничество и и а, така а, мнението за наличието на такова сътрудничество и в този случай не са идеални показатели за постигнатия напредък. Аз а, бих предложила да а, съдим за резултатите по а, реалния брой случаи на презгранично сътрудничество за ограничаване на трафика на наркотици. И трябва а, да се гледа колко случаи на сътрудничество е имало и колко от тях с благоприятен изход. Утре е срокът за измененията, около 10 часа на 22 юни. На 12 юли ще гласуваме и това становище. Благодаря, госпожо председател. Приключих. Председателят, благодаря. Виждам, че един иска думата и това е Сидония. Два. I would like to thank Барбара uh, for... Сидония, искам да благодаря на Барбара за двете и становища. Имам само една бележка по повод конкретно изменение или конкретна цел, ако а, правилно разбрах Барбара. А, става дума за програмата за правата и гражданството. Специално изменение 6 визирам твоето изменение 6. Аз не съм член на комисията а, по въпросите на жените, не съм член на комисията Либе, но ме поразява това, че е, това ново поколение програми, които между другото заместват и Дафне, не визират целта борба с насилието. Значи цялата работа, която се канализираше по програмата Дафне, изведнъж в новата програма изчезва. Нищо не се споменава. Е, има проблем. И за това е, много е, приветствам е, твоя подход, Барбара да предвидиш участие и на комисията по бюджета. Това си направил ти със своето изменение. Въпреки, че ние не сме водеща комисия, ние трябва да следим внимателно за какво се отпуска средства в новите програми. Тук сега една основна, много значима цела е изчезнала. Е, специално от целта е, борба е, с трафика на хора и борба с сексуалната експлоатация е нещо, което силно приветствам, защото това е един от най-пократителните примери на нарушение на правата на човека, демонстрация на съвременно робство в 21 век. Затова силно се надявам, че в този смисъл нашата комисия ще излъчи и послание благодаря. Председателят. Нищо не трябва да предрешавам и не мога да гадая, но предполагам, че вашите изменения, Барбара, ще бъдат приети. Госпожо председател, един член на нашата група иска да внесе изменения, но не може да бъде тук. Въпросът е, че срокът за измененията е утре. Свръхкратко е. Може ли да се удължи този срок до а, малко по-късно? До понеделник 12 часа, например. In English. In, in English. Um... I think that would pose no problem. На английски обаче трябва да го внесе. Няма да е проблем. Няма да е проблем. Да. Този, е, тази трудност винаги съществува. Не можем да гарантираме а, е, наличие на измененията на всички езици. Ако изменението бъде а, е, внесено на английски, предполагам, че а, е, огромна част от вас ще бъдат в състояние да проследят съдържанието му, ако не успеем да се справим а, с а, превода междувременно. Но понеделник 10 часа, 10 часа е абсолютно крайният срок по електронна поща, както желаете, но максимално бързо то трябва да стигне а, до докладчика. Председателят, благодаря. Някой друг желая ли да се намеси в разговора? Комисията, Барбара, ти желаеш ли нещо друго да каже? Ш, не. В такъв случай, това беше последната част от заседанието на нашата комисия. Овенчала се наистина с успех – Европейския институт за технологии ли да обсъждаме сега? Ако ми позволите, госпожо председател. А, да, там има отговорен колега, но той не присъства. А в а, моята програма пише отлага се. А, не, аз замествам Мария Карвайо и а, мога да ви кажа а, а, просто какво мисли тя. Извинявам се, че се намесих. Добре, отново повтарям. Надявам се, че всички е, ще прекарате добре остатъка от днешния ден до следващото заседание.